Ако нямате възражение, считаме, че сме приели дневния ред. Бих искал да пожелая добре дошъл на господин комисар Тингер, който ще ни представи евентуалният бюджет за 2019 година на Европейският съюз. Ние ще бъдем първите, които ще чуеме какво се съдържа в този документ. Благодаря, че ще го направите пред нас, преди да го представите на пресът. Съгласно а, решението на координаторите, днешното заседание ще бъде колкото се може по-интерактивно. Ще организираме сеанс на пинг-понг. Тоест, няма да чакаме а, края на целият кръг въпроси, за да даваме думата на комисара, а комисарът ще отговаря веднага след задавденият въпрос, като депутатите имат право също така да зададат и допълнителни въпроси за доуточняване, но ако спазват времето, което им е отредено. Ако са изчерпали времето си, няма да могат да задават втори въпроси втори и трети въпрос. Така че ви моля да бъдете колкото се може по-кратки, за да имаме достатъчно време господин комисаря да отговори и евентуално да поискате до уточнения след отговора на комисара. Преговорите по бюджет 2019 година ще се провеждат успоредно с преговорите за следващата МФР. Това ще бъде един труден период и е, за това трябва да, да, да имаме доверие едни е, в други между институциите. Е, господин е, комисар, това, това доверие трябва да бъде запазено и особено, що се отнася а, пре, за преговорите за инициативата за етос и младеща и инструмента за Турция. Миналата година бяхме получили 116 милиона за тази инициатива на основа на компромис, който бе прият от комисията но виждаме, че същата, същата сума е заложена за 2020 година. Знаеме, че това са само примерни е, цифри, но знаете, че това няма да може да бъде прието по време на помирителните преговори така че много ви моля, обърнете внимание на този проблем. Що се отнася до инструмента за Турция и инструмента за приемане на сирийски бежанци в Турция, вие ще представите коригиращ бюджет и е, предложения за 2019 година. Е, парламента многократно е е настоявал на това, че не е съгласен с начина по който този инструмент беше оформен. Е, като че ли вие първо сте се постигнали съгласи с съвета. След това ще представяте на парламента проекто коригиращ бюджет, който ние трябва да приемеме. Не, вие първо трябва да представите вашето предложение, а след това парламента и съвета трябва да излезат с становище. Първо, първоначално ние казахме, че след като 3 милиарда са отпуснати за бежанците, сирийските бежанци в Турция. Един милиард трябваше да бъде взет от парламента и 2, и 3, 2 милиарда от държавите членки. Ние може би не винаги сме във вашите очи реалисти, но ние сме представители на пряката демокрация на нашите избранници. За това, що се отнася до бюджет 2019 и коригираш бюджет номер 3 2018 и следващата МФР 21-27 година, тези преговори трябва да се водат в дух на доверие Днес би, би, проекта, проекто бюджет, който ще представите, е последният за наш за нашият мандат. И това ще бъде и последния бюджет за нашите е, британски колеги. Е, давам ви 10 минути, господин е, комисар, не повече от 15. И след това 7 минути за господин Виоти, по 4 минути за докладчиците в сянка за въпроси и отговори. И ако разполагаме с още време, ще можем да зададеме въпросите. И ще решиме кой и колко а, в рамките на времето до 12.45. Имате думата, господин комисар. Да. Е... Господин председател, уважаеми господин Артуи, уважаеми докладчици, уважаеми дами и господа депутати, дами и господа, благодаря за отправената към мен покана да присъствам на това заседание. След като колегиумът преди няколко минути обсъди проекто бюджета за 2019 година и го прие, сега мога пряко да докладвам пред вас като първи партньор в парламента по отношение на бюджета и искам да посоча 11 фолия, които можете да разгледате паралелно с моя доклад. До бюджетът е резултат от една от един анализ, проведен от комисията много подробно и ние поставяме политически приоритети по отделните позиции на бюджета. Този бюджет е бюджет, който се базира на текущата бюджетна рамка и въпреки предвиденото излизане на нашите британски приятели от Европейския съюз, възоснова на споразумението за преходния период – с Обединеното кралство. Имаме гаранция, че Обединеното кралство ще продължи да участва в този бюджет с всички проистичащи от това права и задължения. Тоест, в кавички, един нормален европейски бюджет на 28 държави членки. Действителност, парламентът е последен, господин председател, който решава по бюджета, но не сте последни, които трябва да представите бюджета пред комисията. Няколко дни преди е, изборите ние представихме бюджет 2020 в тази комисия и се надяваме в следващия състав на парламента преди края на мандата, в края на октомври 2019 година да приемем тази рамка. Ние ви предлагаме по отношение на задълженията една сума от 165 е, е, милиарда евро. Е, това е едно увеличение с 3,1% спрямо 2018 година. Имаме марш от 1,1 милиарда евро за приоритети на парламента и на съвета и за евентуални актуални събития, които в момента не могат да бъдат предвидени. За да можем да отговорим на геополитическото напрежение и необходимите стратегически инвестиции, през последните години бяха използвани много интензивно инструментите за флексибилизиране. През следващата година 2,3 милиарда евро се предлагат за това, следствие на което средствата за задължения – ще станат 1,2 милиарда над горната граница. При отношение на плащанията ние предлагаме сума от 148,7 милиарда евро. Това означава увеличение спрямо текущата година с общо 2,7% и дава възможност за 3 милиарда евро до горната граница за 2019 година, това предназначено за плащания. Това се дължи на прехвърлянето на неизразходвани маржове от последните години. След това по отношение на гъвкавостта, по отношение на плащанията и собствените средства. По време на тристранната среща през пролета стана ясно, че съветът, комисията и парламентът постигнаха много широко споразумение по приоритетите за следващата година. В нашето предложение ние посочваме две области, които излизат на преден план, наред с дългогодишните приоритети и задачи – които са свързани с разходи, те добиват все по-голямо значение. И освен това, мога да кажа, че те ще продължат да нарастват по значение. Първо, укрепване на нашата економика и на пазара на труда, а също така и устойчивостта на Европейския съюз. Ние предлагаме значително увеличение на някои ключови програми, които са свързани с насърчаване на растежа на европейската економика и осигуряване на работни места, като тук поставяме акцента върху младото поколение. И втор нови акцент, който се поставя, това е миграцията и сигурността. Тук ние прилагаме принципа на солидарност така че да засилим нашите мерки по външните граници на Европейския съюз, да ги съгласуваме много добре и това в интерес на всички европейски граждани, като разбира се поставяме акцента върху външните граници. Извън Европейския съюз ние трябва активно да се борим срещу причините за миграцията и е, да се погрижим за стабилността отвъд нашите граници. Този бюджет е изготвен в съзвучие с основните принципи на бюджетиране, като се обръща особено внимание на европейската добавена стойност. Минавам към рубрика 1А, фолио, страница 4. 1А включва най-важните инвестиции за съживяване на нашата економика и разкриване на нови работни места. 22,9 милиарда евро са предвидени тук. Увеличението спрямо 2018 година е 3,9%. По този начин се увеличават много средствата за много водещи програми в съзвучие също с вашето дългосрочно планиране. И тук поставяме разбира се и акценти като Европейска комисия, Хоризонт 2020, там предвиждаме 10,4 милиарда евро увеличаване на средствата с 1 милиард имаме тук, т.е. с 8%. Инструментът за свързване на Европа желаем да увеличим средствата за него на 3,9 милиарда, т.е. увеличение 36% при иновациите, за да може да се увеличи капацитета в Европа при преработване на големи количества данни, ние създаваме едно общо смесено предприятие за европейски е, мощни изчислителни машини, за което предвиждаме 194 милиона евро. Това са само първоначални суми. При High Performance Computer става дума за милиарди, ако искаме да оцелеем в глобалната конкуренция. Тук става дума за първоначални суми, които трябва да бъдат включени в следващата бюджетна рамка. Digit Europe, където предвиждаме 9 милиарда за целия период – ние искаме през следващите години точно тук при обществените поръчки за суперкомпютри да поставим акцент и това да започне още през следващата година. Също така особено внимание обръщаме на темата отбрана. Аз бях с нощи на срещата между съвета и парламента по тази тема. Предлагаме една европейска програма за индустриалното развитие в сектора на отбраната тук предвиждаме 245 милиона евро. И сега тук се добавят 25 милиона за подготовка на тази мярка. По този начин, с нашето предложение за бюджет, ще отговорим на компромиса постигнат с нощи. Младите хора продължават да бъдат в центъра на проекто бюджета, предложен от нас – повече от 10% се увеличават средствата за тях, 2,6 милиарда евро предвиждаме като сума и това е стъпка в посока, която ще бъде особено засилена при следващата МФР. За Европейския корпус за солидарност, който предложи миналата година комисията, и е, беше обсъден в ключови преговори между съвета и парламента. Ние предвиждаме значително повече средства от 100 е, милиона евро. По този начин ние създаваме една надежда основа за хиляди млади хора, които ще бъдат включени в този наистина голям проект е, Корпус за солидарност. Новото правно основание мисля, че съвсем скоро ще бъде прието от съвета и парламента, за да можем в правно и финансово отношение да гарантираме изпълнението на бюджета. С поглед към младеща, ние трябва да увеличим заетостта сред младите хора, затова предвиждаме около 32 милиона евро което се финансира от рубрика 1Б. Това на фона на економическия растеж в Европейския съюз трябва да се разглежда. При нас младежката безработица продължава да бъде много висока и е, все пак мога да кажа, че тя спадна от 24 на 15,6% сега. И искам да е, допълня следното. За съжаление, при използването на средствата по различните програми, точно в държави членки и региони, където потребностите са най-високи, твърде малко прогрес е отбелязан при освояването на тези програми. Някои държави не използват средствата, въпреки че те им се полагат и ако ги използват, то не е в пълен обхват като комисия преди няколко седмици ние направихме предложение за Европейски надзорен орган по труда, който да насърчава мобилността на работната ръка на вътрешния пазар. Тук предлагаме 11 милиона евро за финансиране и сега преминавам към страница 5. 1Б Тук са включени инвестиции за насърчаване на растежа и заедостта, но а, ние поставяме акцента при използването на средствата върху държавите членки. Изпълнението на нови поколения програми започна по-късно, отколкото се предвиждате, това ви е известно и тази тема е обсъждана многократно тук в парламента. През последната година, в края на 2017, началото на 2018 година плащанията се увеличиха значително. Това е радостно развитие, дължи се на различни причини и ни дава надежда, че няма да повторим автоматично едно неблагоприятно развитие, на което бяхме свидетели. През миналата година постигнахме пълна скорост и мисля, че ще продължим с тази скорост и тази година и дори ще увеличим. Тук трябва да работим в тясно сътрудничество с държавите членки. Това е в тях интерес. Мисля, че развитието върви в правилна посока и се надявам, че е, амбициозният бюджет за плащанията през тази година няма да има нужда да бъде съкръщаван. Вие виждате много ясно от тези фолия как се разбиват програми за 2007-2013 година, които вече изтичат и освен това имаме нарастващи стабилни плащания в рамките на текущата МФР. Предложената сума за плащания – е 47 милиарда евро, леко увеличаване с 1,1% спрямо предходната година. И това скромно увеличение, поне така изглежда, е резултат от е, значително намаляване на потребностите при стари програми. Виждате, че това се свежда до нула и нарастване при нови програми, което е, ясно сочи нагоре. Старите програми трябва да изтекат през 2019 година. Това е последната година, в която за периода 2007-2013 година още веднъж ще бъдат възможни плащания. За остатъчни плащания ние предлагаме 3 милиарда евро. Като погледнем новите програми, установяваме, че имаме увеличение от 7,3% спрямо от 2018 година, като очакваме тези средства да бъдат освоени в пълен размер. И сега преминавам към рубрика 2. Аграрните програми. Тук обезпечеността със средства във връзка с кохезията е все по-стабилна и не толкова колеблива. Предлагаме общо 60 милиарда евро увеличение от 1,2%. Обаче средствата за околна среда и мерки свързани с климата в рамките на програмата LIFE е, са увеличени значително, повече от 8%. И тук установяваме една положителна тенденция, която показва, че опазването на околната среда и е, климата през следващите години ще добие още по-голямо значение. Ние, в съответствие с вашите очаквания от началото на този бюджетен период, преследваме целта по време на цялата рамка да се предвидят 20% за мерки за е, борба срещу климатичните промени. Преди няколко седмици участвах в едно изслушване тук в парламента и мога да посоча, че с тези плюс 8% ще можем да се доближим значително до нашата цел от 20%. Искам да посоча, че комисията за следващата бюджетна рамка само за инвестиции за опазване на климата предвижда 25% една по-широка хоризонтална рамка и е, това ще бъде конкретизирано през следващите дни. Сега, страница 7 в е, проекто бюджета за 2019 година се отразяват усилията на през последните години да се реагира на предизвикателствата на сигурността и миграцията и също така да подобрим управлението на границите. В рубрика 3 сигурност и гражданство на Европейския съюз са предвидени средства в размер на 2,3 милиарда евро. С този проекто бюджет се обхваща въздействието на всички в момента текущи е, предложения на комисията по бюджета. 460 милиона евро за ревизиране на регламента Дъблин, е, след това 75 милиона евро за продължаване на помощите в Гърция в рамките на е, фонда за обежище, миграция и интеграция. Това е свързано с е, изчерпването на инструмента за незабавна помощ и освен това 116 милиона евро за гражданска защита. Това е нов механизъм РЕСК, е С И е, мисля, че всички политически предложения са обезпечени с съответни бюджетни средства в е, бюджет 2019 година. За рубрика 3 се предлага една обща сума, която увели... излиза извън горната граница с е, 927 милиона евро. Можем да финансираме това само с нашия инструмент за гъвкавост. Сега преминавам към страница 8. Нашите мерки извън е, границите на Европейския съюз, т.е. рубрика 4 значителните предизвикателства, свързани с разходите по миграцията, налагат увеличаване на средствата по тази рубрика с общо 13,1%. Става дума за сума около 1,3 милиарда, т.е. тук имаме повече инвестиции спрямо 2018 година. И тук се обръща особено внимание на инструмента за бежанците – Знаете, че транш 1 е изцяло гарантиран с задължения, плащанията текат. Става дума за а, увеличаване на плащанията от 2 на 3 милиарда. Искам да посоча, че още нямаме единодушие с съвета, но трябва да имате предвид следното. Аз полагам усилия на всяко заседание на парламента и съвета да присъствам – и а, е, тъй като Корепер заседава всяка седмица, аз съм по-често в съвета, отколкото в парламента. Ако вие ме каните всяка седмица, ще идвам всяка седмица. И ако ме каните всеки ден, ще идвам всеки ден, защото аз искам ден и нощ да говоря, да работя за укрепване на доверието. Не, не, моля ви се, аз съм достатъчно работоспособен. Аз съм готов да бъда тук дори и през август. Но, още веднъж, ако Корепер е, ни представи нещо, е, моя колега Хан, генералните директори, отиваме там. Когато има напредък, ние го обсъждаме. И ако ме поканите, аз също ще е, бъда е, при вас и може би по-често, отколкото в съвета. Това не е въпрос на приоритети, а въпрос на последователност на заседанията. Вие решавате за тези посещения и това зависи само от вашия график. В Корепер, както и при вас, направихме предложение за втори траж, предложихме отново 3 милиарда евро по отношение на Турция. Всъщност това е изключително спешна сума. 8000 учители питат дали ще получим трудов договор за следващата учебна година – 1,2 милиона бежанци Сред тях има около 300 хиляди е, деца на училищна възраст и ние трябва да осигурим тяхното образование. И а, е, аз мисля, че това е първостепенна задача. Родителите, чието деца не ходят на училище, са нещастни родители – и ако осигурите облекло, храна, вода и образование, тогава вече тези хора ще могат да останат по-дълго в средата, в която живеят. И там се търсят учители. Те искат възможно най-бързо да бъдат осигурени тези учители. И за това те питат дали ще получат следващ договор за следващата учебна година. Затова предлагаме 1 милиард от европейския бюджет и 2 милиарда свежи пари, което за съжаление обаче беше отхвърлено категорично от съвета. Преди месеци имаше писмо от 7 или 8 държави членки. Държави членки, които отчасти е, са такива, че в тях се намират избирателните райони на тези хора, финансови министри и така нататък. И всъщност е, те искат всичко да се финансира от бюджетната рамка. За нас това обаче изглежда невъзможно и не бихме могли да го приемем. Но няма все още позиция на съвета по този въпрос. Ние всъщност изиграхме експертна роля тук и можахме да се доближим до толкова, че беше изработена позиция, спрямо която съвета се съгласи на 1 милиард свежи пари, а на нас са ни необходими още 2 милиарда чрез е прехвърляне на средства от текущата бюджетна рамка. Но нещата продължават. Съветът продължава да се меси още повече в оперативната дейност и иска 700 милиона от нашите средства да е, бъдат осигурени от прехвърляне на средства по различни позиции. Това всъщност е възможно споразумение, проект за такова с съвета, но все още Италия не е дала своето съгласие. Италия се намира в труден момент, е, четете пресата, знаете това, с едно правителство, чието мандат изтича и едно възможно ново правителство, коалиция, за което е, става дума, че ще дойде на власт през следващата седмица, ще встъпи в длъжност, но в съвета е, и няма все още мандат за Италия. Има един сурав проект на възможно споразумение, което съветът би могъл да приеме и след това да се включи в преговорите с парламента. Мога само да се надявам, че децата и родителите няма да чакат още седмици наред, докато се разреши техния въпрос трябва да отчетем техните нужди. Мисля, че децата и бежанците като цяло трябва да бъдат поставени в центъра и за това споразумение трябва да се постигне най-късно през юни, така че да се осигури перспективата за следващата учебна година и това да бъде наш приоритет. Бихме предложили 1,45 милиарда евро да бъдат включени в проекто бюджета за 2019 година и се радвам да ви съобщя, че за 2019 година предвиждаме сума от 1,5 милиарда евро. Това сме включили в проекто бюджета и освен това с нашите мерки комисията би била в състояние да изпълнява за задълженията и плащанията за следващата година. При цялата критика към инструментите мога да кажа, че те са ефективни. Средствата се използват едно към едно в полза на човешкото достоинство, без да се минава през Анкара. Освен това, ние предлагаме 560 милиона евро за а, средствата, обещани на конференцията за Сирия миналия месец и още 100 милиона евро за финансиране на проекти във връзка с Централния земноморски маршрут и увеличаване на средствата за Западните Балкани. Сега преминавам към страница 9. Обзор на програмите, които ви бях, ще ви бъдат представени заедно с проекто бюджета. В проекто бюджета са включили 60 обзора, тъй като тази година се подобри качеството на програмите, се увеличи и европейската добавена стойност. На фокус се поставя информация за резултатите от средносрочния преглед. И мисля, че е много добре да четете фонова информация, която е необходима за вашата експертна дейност. За всички програми сме направили преглед. Това е обобщаващ преглед на всички 60 програми. Страница 10. Преди да приключа, искам да посоча, че съм благодарен, че с бюджетната рамка 2019 година всички институции са намалили персонала си с 5% и всъщност това е важен сигнал в следващата МФР, сигнал за доверие и за това искам да изкажа особена благодарност на бюджета. При разходите за персонал всички разходи, които не се отнасят до възнаграждения и пенсии, искаме номинално да ги замразим. Тоест всички материални разходи за сгради, за снабяване и така нататък, тях ги замразяваме. Увеличаваме разходите за персонал с 3%, но искам да посоча отново, че за увеличение на заплати са предвидени 2,5%, при пенсиите 6,2%. Дами и господа, ние съвсем скоро трябва да обсъдим с вас въпроса как можем да намалим значително увеличаващите се разходи за персонал през следващите години и десетилетия, да речем фонда за пенсии с плюс 6,2% за пенсии, ние не постигаме окончателен резултат. Всяка година този процент ще се увеличава 8%, 10% и докато стигнем до 12 до 14% в някои държави членки се поставя въпроса тези разходи за пенсии да се компенсират чрез намаление на възнагражденията, което според мен от гледна точка на равенството между поколенията е твърде несправедливо. Така че трябва да имаме пенсионен фонд, за да бъдат смекчени тези разходи за пенсии. В обобщение мога да посоча следното, страница 11 е обобщението. Бюджетът за 2019 година предвижда както при плащанията, така и задълженията умерено увеличение. Това са необходими умерени увеличения. С тях искаме да гарантираме инвестиции в растеж и заетост, също така да увеличим сигурността в и извън нашите граници и също така да подкрепим е, осигуряването на условия за бежанците. Искаме да проявим гъвкавост при освояването на тези средства и мога да кажа, че през последните две години от бюджетния период имаше достатъчно свободно поле за действие и то трябва да се гарантира и в тази бюджетна рамка. Става дума за непредвидени събития, природни бедствия и така нататък. На 2 май ние направихме предложение за финансовата рамка. През следващите три седмици ще бъдат представени всички секторни указания, всички указания за изпълнение. Но не трябва да забравяте, че това е важно за бюджет 2019 година. Молбата ми е да запазим този график до, 2000 и, до 18 ноември, така че да можем да приключим с бюджета, въпреки приближаващата се предизборна кампания. Да можем да приключим на време. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушахме вашето изказване. Готови сме да проведем допълнителни заседания, но съгласете се, че ако се споразумеете с всичко по всичко с съвета. Е по-добре да се срещаме по-често с съвета, за да знае той какви са нашите притеснения. 7 минути за господин Юти, 4, въпрос, 4 минути за Пол Рубик по другите раздели, докладчиците в сянка по 4 минути. Тук правя изчисления, значи общо 35 минути. Господин Морешан за проекта за коригиращ бюджет, което означава 40 минути. Въпрос-отговор, въпрос-отговор. Това означава, че всеки един от вас трябва да се впише строго в времето за изказване, което му е отпуснато. Господин Виоти, 7 минути. 7 минути за вашия въпрос и за отговор на господин комисаря. Ако искате да получите отговор на въпроса си, тогава говорете по-малко от 7 минути. Грация, президенте, ми пермета ви ренграциаре. Благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред да благодаря на господин комисаря, за неговата любезност незабавно да ни представи проекто бюджета. Това е проява на уважение към нас, за което искам горещо да благодаря. Ще започна с една шега. Много ви моля, господин комисар, да не подсетя, подценявате нашия капацитет да работим. Можем да се срещаме както на официално равнище, така и на неофициално. Всеки един от нас е готов да го направи. Както каза и председателя, така и ние сме съгласни, че ще са ни необходими още няколко седмици, за да може да очертаем по-конкретни въпроси към вас. Аз обаче бих искал да се спра на три неща сега. А след това ще направя един по-общ коментар. Първото нещо, което искам да кажа е следното. Вие и господин Артуи отделихте много време за работа върху инструмента за Турция – Бих искал да попитам как възнамерявате да използвате този инструмент, за да финансирате бежанците. Как ще го използвате в бюджета за 2019 година? Може ли малко повече яснота в това отношение? В допълнение към въпроса на председателя, бих искал да попитам защо Проекта за коригиращ бюджет за 2018 година не бе представен. Това в контекста на въпроса за по-честите заседания с съвета. И накрая, вие очертахте основните приоритети. Казахте какви са и приоритетите на Европейския парламент. Ако си спомняте, в нашите ръководни линии, които излязаха през март месец, ние насочихме вниманието си върху младите и програмите за младите хора. Еразъм Плюс и е, инициативата за младеща. Вие ни представяте програма, подплатена с повече финансови средства, но още на този етап бих искал да ви кажа, че най-вероятно ще трябва да положим допълнително усилие в това отношение. Бюджета и маржа ще ни позволят да засилим финансирането за програмата за младеща. Еразъм Плюс, както каза господин Артуи, дава възможност на повече млади хора да се възползват от програмата. И накрая, господин Камис, комисар, опитвам се да се впиша във времето, което ми бе отредено, за да имате време да ми отговорите. Когато се стигне е, до най-трудния момент, а именно преговорите, И вие днес ни правите предложение за бюджет, което ще трябва внимателно да обмислим. Виждаме, че в този бюджет са залегнали увеличение на някои средства, което ние високо ценим. Но, и от тук въпросът ми, бих искал да попитам какви са впечатленията ви от разговорите ви с съвета. Положително настроени ли сте относно договореностите за бюджета. Вие тази сутрин говорихте по-скоро за вашите чувства, за усещането ви е, за бюджета като цяло. Но това е последния бюджет, който ще бъде прият по време на този мандат на парламента. Затова трябва да отговорим на нуждите на гражданите. Необходимо е да подобрим имиджа на европейските институции. И ми се струва, че с този бюджет бихме могли да свършим добра работа. И се питам какво е вашето виждане за преговорите ни с съвета. Имате 2 минути и 10 секунди, господин комисар, за отговор. Господин председател, уважаеми господин депутат, дами и господа. За Турция предлагаме 1,45 милиарда като част от следващия транш от 3 милиарда и тези средства, както при първия транш, най-вече ще бъдат включени в двете бюджетни рубрики в инструмента предприсъединителни помощи и програмата за хуманитарна помощ ще бъде включена в първия стълб с 850 милиона, във втория стълб с 650 милиона. И освен това, ние искаме тези възможни 2 милиарда, които се очакват от бюджета, да ги включим в следващия договор от 550 милиона извън 2019 година, бюджета за 2019 година и по този начин да осигурим сумата от 2 милиарда с очакването, че държавите членки поне 1 милиард свежи пари ще осигурят за нас, като държавите членки казват, че това не може да стане през 2018 година. Те не искат повече да засягат изпълнението на техните национални бюджети, така че сумата ще бъде осигурена 2019-2020 година. Еразъм плюс. Тук трябва да посоча точно, че можем да увеличаваме средствата произволно. 4% от младите хора могат да участват в тази програма, така че, виждате, нагоре няма граници. През следващата бюджетна рамка ние предлагаме 30 милиарда от 15 на 30, т.е. отвояване на средствата и се надяваме, че тези средства няма да бъдат съкратени от съвета и парламента и сега леко увеличение, което обаче се дължи на горната граница. Тук не можем да увеличаваме произволно от 10% на 2,6 милиарда евро и 100 милиона допълнително. Надявам се, че преговорите ще протекат в същия дух като миналата година, не по-лесни, не по-трудни, но тук става дума за а, хора, които имат избирателни райони в своите страни. Пол Рюбик за 4 минути. Отговор и въпрос. Благодаря. Искам да благодаря специално на комисар Йотингер и неговия екип. Мисля, че предложението е съвсем конкретно и като погледна, че 0,9% от BNI се предлага за политическото равнище или по-скоро от политическите нива от общината до Европейския съюз, това е един чудесен бюджет. 0,9% може да се каже, че ние сме най-благоприятната институция тук. Знаем, че е, има 5% намаляване на персонала, това го знаем от съвета и съкръщението е на европейско равнище. Аз искам да получа цифрови данни с е, какъв процент е намален персонала в държавите членки, защото примерът на Европейския съюз трябва да се приложи и в отделните столици. Ние знаем, че пенсиите се увеличават с 6,2%. Това е тема за бъдещето. Тя вълнува и Европейския парламент и затова мисля, че предложението за пенсионния фонд е правилно и то е свързано с регулирането на тези средства в бъдеще. Европейския парламент имаше пенсионен фонд, който обаче вече не се захранва. Така че мисля, че трябва да си помислим съвместно по този въпрос за всички институции и е, тъй като отговарям за other sections, аз искам да попитам защо е, в е, европейските услуги за защита на данните се предвижда увеличаване от 1,5% при омбусмана 9%, докато сметната палата там е 0,85%. Аз мисля, че това е нещо, по което бихме могли да дискутираме. Освен това, мисля, че преговорите по Estimates този път бяха много е, обширни и аз искам да попитам как комисията смята да извърши тези адаптации, къде най-много ще се економисват средства. Това са решаващите въпроси за нас и може би един въпрос от общ характер The Cost of Non-Europe, какво ще струва това на държавите членки, ако не го направим на европейско равнище. Благодаря. Е, Съвсем накратко, господин Рюбик, като погледнете службата за защита на данните омбудсмана и господин комисар минута и половина. Господин председател, господин е, докладчик Рюбих, като сравните тези три служби, службата за защита на данните, омбудсмана и сметната палата, ще установите, че службата за защита на данната, изцяло отговаря на основния регламент за защита на данните и съгласно този регламент службата трябва да изпълнява много повече задачи, поради което е дотирана и с повече средства. Омбудсманът е, всъщност е, тя се грижи е, за обработка на случаите, които се увеличават с много голяма скорост и не би трябвало да има силно забавене при обработката на отделните случаи, така че също са необходими повече средства. В двата случая става дума за един или два знака. Сега да се увеличава веднага с 10-20% е, за сметната палата, аз мисля, че е, с 3-4 работни места процентът за това е толкова нисък. За това са важни абсолютните цифри и те е, са много по-информативни, отколкото процентите. При Сметната палата говорим за стабилен набор от задачи и за това се получава тази разлика. Аз е, предполагам, че при службата за защита на данните и омбудсмана това увеличение няма да бъде ежегодно, а през следващата година – е, това е факт е, поради влизането в сила на основния регламент относно защита на данните. Сега, е, Моника Холмайер докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз ще се концентрирам върху конкретни въпроси поради краткото време. Първо искам да ви благодаря за прецизното представяне на проекто бюджета. Аз приветствам увеличаване на средства в едно А, обаче мога да ви кажа, че ще разгледаме цифрите много подробно. В едно А има определени програми, които всъщност се радват на много голямо търсене. Имаме прекрасни кандидатури. Разговарях с националните органи. Едните получават 98,0 точки, другите точно толкова точки, но мога да кажа, че всички са много добри, но въпреки това е, те не получават помощи. Това се отнася за програмите по технически иновации, Косми и СМИ програми, където от 3 е, до 7% имаме квота на отговор и това е твърде фрустриращо за кандидатурите. И второ, аз се радвам много, че в сферата на Фронтекс и сигурността на границите – средствата се увеличават значително, за да засилим европейската гранична програма и да можем да осигурим качествена охрана на границите. Тъй като съм член на специална комисия по тероризъм, искам да посоча, че разговорите ми с националните министерства на вътрешните работи показват, че има много желания спрямо Европол, но Европол отхвърля това, тъй като персоналът е недостатъчен. Аз получавам от много места такива сигнали, така че още веднъж изказвам молба тук да се проведат по-прецизни разговори и след това помощ за развитие гарантирано ли е, че порциите, дажбите храни в областите на бежанци няма да бъдат намалени с 50% и след това се чудим защо хората ги напускат при Турция. Разбирам, Една молба имам само. Можете ли да посочите писменно данните, какво точно ще се финансира, защото все пак трябва да се оправдае подкрепата за 800 учители за 3000 деца. Е Господин председател, искам да посоча, че за тези 3 милиарда, които под формата на задължения изцяло сме ги изчерпали, всички проекти, задължения, размера на сумите, всичко това ще изпратя писменно на председателя през следващите дни. И след това, съгласно тези указания ще се извършат плащанията. И второ, колегата Мимица, колега, госпожа Мобгарини, колегата Хан, те изключително голямо внимание обръщат на факта условията на живот, там където ние провеждаме проекти, да не се влушават, а да се намаляват причините за миграция и затова през следващата МФР ние ще трябва да обсъдим тези въпроси много подробно. Косме е програма за а, малки и средни предприятия, за стартъпс и действително тук ние можем значително повече средства да вложим и то смислено, но тук а, основната грешка на сегашната МФР беше, че 1,0 се смяташе за а, абсолютно непроменима стойност. Спазваха се таваните, кохезията и за това в едно А имаше много силно орязване на средства. И в тази сфера нашите възможности бяха силно ограничени. Аз мога само да посъветвам следващия път при предложението на комисията по отношение на Косме да се е, вземат предвид е, и други програми и да се борим съвместно за увеличаване на средствата там. Бен Комал. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар Йотингер, благодаря много за вашата презентация, която винаги е придружена с много добре обосновани обяснения. Искам да направя някои коментари и да задам някои въпроси, като съзнавам, че аз се обръщам индиректно към вас като компетентен в случая, но вие сте комисара по бюджета. Всъщност, е, за тези цифри се крият различни програми, за които решенията в крайна сметка са политически. Например, въпроса за сделката с Турция. Преди около две години, като е, неотложна мярка, ние приехме тази сделка с Турция и казахме, че ще предоставим средства и всичко трябваше да се извърши много бързо. От тогава изминаха повече от две години и сега пак сме изправени пред проблема, че трябва много бързо да вземем някакво решение и тук естествено си задавам въпроса, защо винаги сме под натиск. И отговорът вероятно е, защото от страна на Европейския съюз все още няма пълно политическо решение за миграционната криза. И естествено това е проблем, с който трябва да се справим. И си задавам въпроса дали чрез бюджета не можем да окажем натиск върху държавите членки и върху парламента, така че да си кажат сега е необходима стабилна основа, за да можем да стигнем до ефективни дългосрочни решения. Ние в сферата на бюджета говори много за засилване на съпротивителните сили. Аз в момента съм а, простуден, така че мога да говоря съвсем основателно за това, че укрепваме съпротивителните сили в рамките на конкуренция. Излагаме се на природните стихии, но това, което много често ставаме свидетели в този бюджет е, че всички въздействия от фирми и от частни лица искаме да ги държим далеч, а те точно биха засилили съпротивителните ни сили. За това си задавам въпроса дали да не изпратим ясен сигнал, че искаме свободна конкуренция и по този начин да увеличим съпротивителните сили, така че всеки да може да оцелее и да може да се радва на своите успехи. Ще се радвам много, ако кажете нещо във връзка с посочените от мен аспекти. Господин комисар, господин председател, Уважаеми господин депутат, е, предложенията за двата транша ги направихме през февруари, но в съвета и в европейските органи се работи твърде бавно. Прав сте, цялата тема за европейското съседство, как да създадем стабилност е, в и извън Европа, как е, да поставим миграцията на европейска правна основа. Ние сме в е, хода на разработването на такъв ред, предложенията на колегата Авромаполос за хармонизиране на европейското право по обежището не са приети, те са на масата на съвета. За Frontex искаме персонала да достигне 10 000 души, за да могат основно засегнатите страни България, Гърция, Малта, Кипър, Италия и Испания да можем да им помогнем в случай на нужда, също в случай на нужда и на Полша, имайте предвид нестабилността в Украина така че да помогнем при е, регистрацията и граничния контрол. При връщането държавите членки имат различна степен на успех и освен това е ясно, че искаме да дадем принос в следващата мефера във връзка с помощта за развитие. Помощта за развитие трябва да бъде е, дотирана с повече финансови средства и да се извършва основно извън Европа. И това правим, за да можем да осигурим важен принос също и от ваша страна в е, МФР. Знаете, че в една глобална конкуренция имаме фирми, които са в конкуренция с Америка и Азия. И там се води активна индустриална политика. И там има финансова помощ до безкрай. Например, намаляването на данъците в САЩ ще създават нова диспропорция. Така че ние ще трябва да видим дали става дума за регионална конкуренция, тогава повече пазарна економика, но в глобалната конкуренция, да речем, авиостроене, машиностроене, е, микроелектроника, биотехнологии, там трябва да се изправим срещу фирми, е, които е, са много силни и трябва да осигурим е, с Азия и Америка. Това става само чрез подпомагане с европейски средства. Жерар Депре. Мерси, президент. Благодаря, господин председател, господин комисар. Нека първо да ви направя комплимент. Искам да ви поздравя за това, че влагате много лични емоции в изработването на европейският бюджет. Няма да навлизам в подробности. Искам да задам три въпроси. Вашите предложения са ли в правилната посока? Питам се аз. Да, според мен е да. Глобално да, въпреки, че някои програми не получават средствата, които според нас заслужават. Като косме, но като цяло предложенията са в правилната посока. Дали средствата, които се предвиждат, са достатъчни? Отговора е не. Но в крайна сметка се работи в МФР. А МФР е, е, е рамката, която включва даден, дадено количество средства. Сега виждам, че от края на на МФР плащанията ще се увеличат, ще трябва да се увеличат. Смятате ли, че натиска а, в а, спрямо е, следващата МФР няма да повтори това, на което бяхме свидетели в предните години. Е, виждам, че предвиждате 175 милиона средства за Гърция за миграцията. Знам а, е, че, какво е положението в Гърция и смятам, че това е оправдано. Но не виждам никакви средства допълнителни за Италия. Но Италия трябва да се да, да се погрижим за Италия. Това е единствената страна, за която гражданите казват, че нищо не е направено за страната през последните години. Дори в Обединеното градство гражданите казват, че са спечелили от членството в Европейският съюз. Не искам Брексит и за Италия. Italien haben wir gerade. Италия миналата година получи в рамките на нашите възможности различни помощи във връзка с борба с природните бедствия. Имам предвид земетресенията, също така наводнения в различни региони на Италия. Италия получи средства и за средиземноморския маршрут и за това, което прави Италия там. И ние ще продължим помощите за това и през тази година. Това беше потвърдено и от правителството на Италия. Но въпреки това, не само в Рим, но и на други места се наблюдава поведение, когато се предлагат помощи да се приемат, но въпреки това отговорността да се прехвърля за всичко на Брюксел. През миналата година, 2017, сумата за това е 265,7 милиарда евро. Ние правим всичко, за да помогнем на държавите членки. В тази сума увеличаваме тази година увеличаваме сумата и тя трябва да се изразходва в пълен размер. Ние виждаме опасността от е, бързи плащания от наша страна и е, на това трябва да се противодейства по някакъв начин. Ясно е, че всичко това зависи от въпроса колко бързо ще бъде обсъдена следващата МФР, ако следващата пролет трябва да се вземе решение за обхвата на плащанията и задълженията. И мисля, че това ще бъде по-лесно, отколкото да имаме дълга фаза на несигурност. Бъдете сигурни през октомври и ноември, когато интензивно обсъждаме бюджетната рамка, ще се спрем много подробно на въпроса във връзка с развитието на РАО. Аз няма да повтарям казаното от колегите, господин комисар. Благодаря за презентацията. Не знам дали наистина, наистина е предложенията са толкова добре. Аксеса до, на малките и средни предприятия имат нужда от, от, от, допълнителни средства. Може би и чрез други програми. Програмата Лидер, която е добра програма, 13 е, милиона, милиарда, милиона положихме миналата година през януари миналата година, но виждаме, че през годините използваме много малко от, от тези средства. Е, тогава какво да направим, за да се освояват наистина тези средства? Нашите граждани са много далече някакси от Европейския съюз. Как да увеличиме достъпа? Е, същото въжи и за Ерасмус. Ерасмус край крайна сметка облагодетелства тези, които има повече сред, средства. Тоест, на, на, на практика ние трябва да се бориме с една системна токсичност. Как да го направим? И а, можете ли да кажете как, как ще се фина, финансира програмата за индустриално развитие за отбраната и какви ще бъдат маржовете? Господин комисар. Ehm, Господин председател, госпожо депутат, ние споделяме вашата оценка, че множество програми не могат да бъдат освоени изцяло, защото са много сложни условията за кандидатстване от части поради което ние започнахме с преработката на регламента за бюджета и с Омнибуст и през следващата МФР ще имаме Single Rule Book и там ще има нови предложения за упростяване, най-вече за малки предприятия, които се страхуват повече от големите предприятия от бюрокрацията. Обаче и тук в парламента темата злоупотреба с бюджетни програми също играе роля. Колкото по-прости са правилата, толкова по-лесни са злоупотребите. И процентът на грешките играе много голяма роля, когато има обсъждания в съвета. В комисията по бюджетен контрол, вашата сестринска комисия тук в парламента, имаше депутати, които изобщо не ценят опростяването, защото искат пълни контролни инструменти, съответни формуляри за кандидатстване, за отчитане и е, така да могат да се проследяват всички финансови потоци. Аз мисля, че сега ще бъде по-лесно да се кандидатства за европейски програми. Споразумението с нощи между съвета и парламента, което докладва тази сутрин колегата Бенковска предвижда вместо 50-50 съотношение между свежи пари и е, прехвърляне, 60% прехвърляне и 40% свежи пари. Не, обратното. И през следващите дни това ще бъде включено в изпълнението на бюджета. Това изменение с 10% от 50 на 50 на 60 към 40 ще увеличи маржовете, с които разполагаме. Става дума за около 60 милиона евро. Няма да бъде проблем за нас и през следващите дни ние ще внесем съответни изменения и ще ги публикуваме. Комисар Интрак. Благодаря, господин комисар, господин Тара. Благодаря, господин председател. Повечето от въпросите, които исках да зададат, вече бяха зададени от колегите. Няма да повтарям. Благодаря за отговорите. Нямаше да съм член на, на зелените, ако не се оплачех, че няма достатъчно с пари за околната среда. Разбира се, вие сте увеличели сумите в тази област. Искам само нещо да кажа за Турция. Ако може би да направите един коригиращ, проекто коригиращ бюджет за съвета за Турция, който да бъде подкрепен от а, парламента, например. А въпросът ми е, можете ли да ни посъветвате или по-скоро смятате ли, че е разумно от страна на парламента бю, бюджета да бъде е, в крайна сметка заложник на предложенията на е, МФР и обратно. Как, как го чувствате вие? Господин председател, господин депутат, изменението за бюджета 2018 година номер 3 днес беше прието от нас – и то е свързано с поразумението с Турция и съответните средства за 2018 година в размер на 500 милиона евро. През следващите часове вие ще получите тези данни. Естествено, ние виждаме всичко в цялост, е, годишния бюджет и МФР и също при последната МФР наблюдавахме, че бюджетната рамка за 2014 година и бюджета за 2014-2020 година беше обсъден в пакет през 2013 година и бившият ви председател господин Шулц игра много важна роля при преговорите. Сега изчакваме и аз бих приветствал бюджета за 2019 година да се приеме срочно през ноември 2018 година, така че всички да имат яснота за бюджетните програми за следващата година. И бихме приветствали, ако в МФР през март следващата година да я приемем и по този начин да стане независимо от това обсъждане, от годишното обсъждане на бюджета за изследователи, региони, земеделски стопани, общини те да знаят и на време какъв е обема на следващите програми и е, да нямаме закъснение за е, бюджета за 2020-2021 година. За мен най-добрият срок е 2018 година за бюджета, март е, за следващото десетилетие и май следващата година на настоящата комисия ще направи на парламент предложение за бюджет 2020 година и ще знаем дали през октомври или ноември ще се обсъжда този бюджет, така че парламентът, съвета и евентуално комисията в този състав ще може да направи тези стъпки или пък следващата избрана комисия. Благодаря, господин комисар. А сега да дам думата на докладчика Зигфрид Морешан, който е докладчик по бюджет 2018 за да каже няколко думи за Мефере 3 и за инструмента за Турция. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви, че сте тук. Много кратко. Първо, инструмента за беженците за Турция. Това ще бъде един от най-важните инструмент, който трябва да приемем. Необх... Необход... Необходим е прозрачност. Разбираме, че днеска колегиума е приел коригиращият бюджет, така ли е? И за 2019 година можете ли да ни кажете какво е предложението за финансиране за 2018, за да можем да работиме. Знаете каква е нашата позиция в свежи средства, свежи пари. Второ, първоначалното предложение на комисията се подкрепя от нас един милиард от бюджета на Европейския съюз. Какво ви накара да си промен... промените мнението и становището спрямо първоначалното ви предложение? Само политически натиск от страна на съвета или някои нови явления или събития? И колкото до срока, готови сме Ние бяхме още от миналата година готови да обсъдиме инструмента, така че, що се отнася до срока, трябва а, да има натиск а, над съвета. Ние бяхме в Турция, Ли, Ливан, а, Тунис и така нататък през последните години. Наистина сте прав, необходими са средства за образование. Така че не, не, ние над нас трябва да се упражнява натиска над съвета. И с колегите и политическите групи, господин председател, ние ще излеземе с окончателна писмена позиция. Господин а, а, комисар, хубаво казвате, че през октомври ще е, обсъдиме бюджета, защото ние не бяхме много сигурни, че инструмента за бежанците ще бъде включен. Господин комисар. Господин председател, господин депутат, е, вие нямаше как да участвате и за това ще направя едно повторение на това, което се случи. Изменение 3 е, го обсъдихме в съвета и комисията и то е свързано с инструмента Турция Европейски съюз. И за 2018 година се предвижда 550 милиона евро приблизително и от тях е, всъщност милиард 50 милиона са а, свежи пари, а, 50 милиона от иармаркинг за а, програмата за хуманитарна помощ. Това изменение в настоящите часове се обработва паралелно, ще бъде представено и в съвета. Вижте, аз се изживявам като куриер, който донася тук критика от съвета. Аз не съм член на съвета, обаче аз съм член на комисията, така че аз само ограничено отговарям по отношение на отправени критики. Веднага след този момент с всеки министр, с който се срещна, ще му кажа, че парламентът не неоснователно критикува втория транш ранното ви запитване във връзка с Twart Budget 2018 година, нашето предложение от февруари, но имаме едно забавене в съвета до към края на май и се надявам, че Италия вече ще вдигне резервата си което трябва да стане в Рим през следващите часове и дни и тогава между съвета и парламента ще може да се започнат преговори във връзка с актуалното състояние. Съветът обаче категорично не беше готов 2 милиарда свежи пари да осигури. Седем държави членки, след тях много големи държави членки, Германия, Франция и други, ни приканиха в едно писмо от пролета е, всички 3 милиарда да ги осигурим чрез прехвърляне на средства. И се изискваше много голямо усилие, поне 1 милиард свежи пари да се постигне като възможен компромис в съвета. Дали вие ще приемете това е ваша работа. Аз е, в никакъв случай не мога да ви влияя. Но искам да ви кажа, че за нас всъщност е важно – да се използва тази възможност, възможно най-бързо и да се вземе решение в интерес на хората и на учениците в Турция. Bien, nous arrivons au terme de cette euh, présentation. С това а, приключваме с изслушването на комисаря. За съжаление, няма да мога да дам думата на тези колеги, които искаха да се изкажат, защото вече е 12.55. Скъпи колеги, проекто бюджет за 2019 година и проекта за коригиращ бюджет номер 3 за 2018 година току-що ви бе изпратен по имейл. Така че всеки един от вас ще може да се запознае добре с документа в подробности. Всички ние искаме многогодишната финансова рамка да, и работата по нея да бъде приключена през март 2019 година. Но с РАО 269 милиарда, господин комисар, не смятате ли, че ако новата финансова рамка трябва да започне да действа на 1 януари. Комисията ще има някои проблеми с бюджета, за да си плати сметките по старата финансова рамка и за да започна веднага да прилага новата. Ще се радваме, ако а, следващите седмици може да ни изпратите какви са прогнозите ви за бюджета, как ще маневрирате между РАО за периода 2014-2020 година и как ще го преминете към новата финансова рамка. Благодаря ви, господин комисар, за това, че най-напред представихте бюджета тук, преди да го представите на пресата. Заседанието, е, което трябваше да се проведе на 4 юни, се отменя. Разбирам колко сте разочаровани, скъпи колеги. Ще се видим отново на 18 и на 19 юни. Никой не иска думата, което означава, че може да закрием заседанието. Благодаря за участието.